Welcome back, all of you. Добре дошли отново на заседанието на комисията Емпл. Тази сутрин проведохме интересни дискусии с гръцкия министр по заедостта. Обедена съм, че ще се върнем на тази тема многократно в бъдеще. Сега е време за гласуване. Моля да приготвите картите си за гласуване. Започваме гласуване. С а, времето споразумение на Корепер за излагането на канцерогени и мутагени по време на работа на госпожа Уилскот. Моля, гласувайте. един глас в повече от ЕНП. Край на гласуването. 42 гласа за, 8 въздържали се. Благодаря ви. 15. госпожо председател. Не се чува испанската кабина. Не чувам превода от испански. А, сега вече е възстановен. А, има някои проблеми с техническата система за превод. Има известно забавене. Надявам се, че ще се оправи. Продължаваме с проектостановището по общия бюджет на Европейския съюз. Започваме с компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първо изменение отпада. Също 2, 3, 4. Компромис Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 за. Изменения 8 и 9 отпадат. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 23-то изменение на четвърта страница, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение F, кой е за, против, въздържали се. Нека да гласуваме отново F, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31. Втора част. Втора част на изменение 31. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 38. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. За 42 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 42. Край на гласуването. Резултатът е 29 в подкрепа на изменението. 43-то изменение. С устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме становището с внесените изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 41 гласа за. Благодаря ви. Преминаваме към гласуване на бюджетната процедура и списъка за гласуване по този въпрос. 5770. кой е за, против, въздържали се, приема се. 5771, за, против, въздържали се, приема се. 5772, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5773, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5775. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5776. Кой е за? Против. Отхвърля се. Електронна проверка по 5776. Моля, гласувайте. Край на гласуването от групата на социалистите и демократите. Има един глас повече. Отхвърля се. 5-7, 7-4. Та отпада. Гласуваме 5-7-7-4. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка 5774. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 гласа за. 5777. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се пета, седем, седем, осем, отпада. Гласуваме 5, 7, 7, 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5, 7, 8, 1. Кой е за? Против? против, въздържали се, отхвърля се. 5782, кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка по 5782. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 гласа против. 5785, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 5786, кой е за, против, не виждам резултата. Социалистите не гласуват по 5786. Електронна проверка. Проверка по 5786. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5784. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5783. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 5, 7, 8, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5, 7, 8, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5, 7, 8, 7, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващите отпадат. 5, 7, 9 5. Кой е за? 5, 7, 9, 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5, 7, 9, 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5, 7, 9, 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис Б. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 5-800, Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 5799. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 5801. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 5802, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 5803, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5804, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5806, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 5805, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5807, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5808, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 5810, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5, 8, 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5, 8, 12, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка 58-12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58-13. Кой е за? А, окей. yes, it's not. 5-8-1-4. We'd have to vote. shall we vote on 58? Okay, we shall vote on 58. Трябва да гласуваме 58-13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 58-14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 58-15. Електронна проверка по 5814. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, всъщност, прави сте, приема се. 58-15, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 58-16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58-17. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58-18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58-19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58-20. За. Против въздържали се. Струваме се, че се приема, но тъй като допусна преди грешка, нека да проверим 58-20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 58-22. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58-23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58-24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58-25 за. Против въздържали се, отхвърля се. 58-27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58-28, кой е за? Против, въздържали се. Електронна проверка по 58-28, за да сме сигурни. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се с 28 гласа против. 58-26, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 58-30, за? Против, въздържали се, приема се електронна проверка по 58 30. Моля, гласувайте. 58-30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-31. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58-29. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се приема, но нека да проверим. 58-29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. 58-32, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 58-33, за? Против, въздържали се. Електронна проверка 58-33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 43 гласа против. 58, 34. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58, 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58, 36. За. Против въздържали се, електронна проверка, начало на гласуването, край на гласуването. Да, отхвърля се. Yeah. able to move forward that item, so you announce it quickly that yeah. it is started. Uh, I just want to inform... Бих искала да ви информирам, че Берков щат ще дойде по-рано, колкото сме предели в програмата. Той ще бъде тук в 15.40. Той предпочита да започнем по-рано. За нас също това е по-добре. So he will be here in uh, 10 minutes. Беркоштад ще бъде тук е, след 10 минути, така че ще направим много кратка пауза. Но имайте предвид, че след 10 минути той ще бъде в залата. не знам, каза за 15, 15 е, секунди и се поправя а, сменям те, защото когато сме почнали е 3,5 и Краси, кое изгласуваха? Бе всичко ли? Да, да, всичко. А, да, да, да, сега. Да, да, да, съм ги подчертала. Ма не... Това, че следващото е с верховща. Да. Относно преговорите, ми нали, добре. Аз сега не знам е включен ли, е, изключен ли е. Не знам. Friends, we start a uh, with, uh, course, uh, Verhofstadt already here, and, uh, so that we can proceed our direct. Ще дам думата най-напред е, на господин Верховштадт. след това ще поставим въпроси и ще имаме дискусия с него технически проблеми, затова чувате прекъсване на превода. Заповядайте, господин Ферховщад. Много благодаря, госпожо председател. Първо, искам да ви благодаря за поканата. Също така, благодаря на председателя и на членовете на комисията по заетост за идеите, които дадоха последните седмици и месеци с резолюцията, която подготвихме за парламента. Знаете, парламента прие резолюция, но също така и въпросите за правата на гражданите, които обсъждаме по-настоящем. Ако ми позволите, съвсем накратко няколко думи и ще засегна четири теми. Първо искам да обясня каква е работата ни сега като Европейски парламент и как участваме в преговорите, които текат. На второ място, докъде са стигнали преходите, това ще, преговорите, това ще бъде съвсем кратка част от изказването ми. И след това, как ще се процедира от тук насетне през идните седмици и какво обсъждаме тази седмица, при преговорите и какво ще бъде, какъв ще бъде, каква ще бъде ролята на парламента през идните седмици. И така, за организацията на преговорите, както знаете, подобно на съветът, парламентът, комисията избраха свои преговарящи от името на Съюза Мишел Бърния, избран от комисията. Това означава, че съветът е назначил работна група по Брексит, а ние имаме координираща група. Тъй като съвета работи, ние насочваме или координираме, обикновено функциите са ни обратни, т.е. едва ли не ние сме водещи, така че добра еволюция за момента. Тази работна група в съвета има представители на 27-те държави членки, докато нашата група в парламента работи под шапката на председателския съвет. Нашата група за Брексит има представители от парламентарните групи, които са подкрепили първата резолюция за Брексит, която бе одобрена преди лятната почивка от пленарната сесия. Така стоят нещата. Тази група се среща всяка седмица почти. Има постоянни контакти с Мишел Бърние и Мишел Бърние всяка седмица дава информация за това, какъв, на какъв етап са преговорите, какво е отношението на Европейския съюз. Ще го видя в понеделник, заедно с а, тази група, за да видим какви са резултатите. Както знаете, тези преговори са на цикъл 4 седмици. седмици. Първата седмица се подготвят позициите на двете страни, втората е обмен на позиции, третата и ние сме на третата седмица сега. Самите преговори, това, което тече, и четвъртата седмица има дебрифинг от тях в Великобритания и Бърние към работната група на съвета и групата в Европейския парламент, която се занимава с Брексит. В момента се намираме в третата седмица на преговори. Първата беше 19 юни, втория беше, кръг беше 20 юли, третият, както знаете, започна понеделник тази седмица. Първия кръг преговори целеше просто официално да започне преговорите. Вторият на 20 юли бе представяне на позициите на страните. И третия кръг, който започна в понеделник, се нарича изяснителен кръг. Надявам се да стигнат в един момент и до преговори. Това е истинската част от нещата, така бих се изразил. Три групи са създадени вътре в рамките на преговорите. Сега сме третия кръг, както казах, той започна тази седмица и тези три работни групи. Първата е за правата на гражданите. Това е ключова група за нас. Искаме максимално бързо несигурността, която бе създадена от Брексит по отношение на гражданите на Съюза, които живеят в Обединеното кралство и обратно, да бъде премахната. Това може да стане само ако се стигне до споразумение за правата на гражданите. Втората работна група, вътре в рамките на преговорите, които бе създадена, е за финансовото разплащане или уреждане на сметки. Европейския съюз там излезе с много подробен документ, който според нас покрива уреждането на сметките. И третата работна група е по други въпроси, свързани с раздялата. Там има цял списък с по-конкретни въпроси, които трябва да бъдат разгледани преди оттеглянето през 2019 година. Едната е за Евратом, за ядрената безопасност, но мисля, че има около 7 въпроса, които се разглеждат от тази работна група. След това се, реши да не се създава работна група, а да има пряк диалог между заместник преговарящия от европейска страна, господин Оли Робинс, който отговаря за Брексит в Обединеното кралство, що се отнася до Ирландия и границата между Ирландската република и Северна Ирландия. Така че има всъщност четири различни групи, структури, които са създадени, три официални работни групи за правата на гражданите, уреждането на сметките, други въпроси, свързани с раздялата и след това още една, която е пряк диалог между двамата заместници за границата между Република Ирландия и Северна Ирландия. Така изглеждат преговорите като структура. Такава е тяхната организация. Искам да ви припомня пак, че се намираме в третия кръг. Четвъртият кръг трябва да бъде в края на септември. И след това ще има нов през октомври. Сега по самите преговори до момента. И е, това е на второ място. Не знам нали на английски се казва така, но на холандски казваме е, отварям отворена врата. Има бавен напредък който е свързан с факта, че от двете страни са нужни позиции, ясно изразени по всички въпроси, преди да започнат самите преговори. Ако само едната страна излиза с позиция, а другата не отговаря, то тогава е трудно да започнат преговори. Междувременно смятам, че това, което е ясно, е, че всички са на мнение, двете страни са на мнение, че най-лоши резултат би било да не се стигне до решение. И това не е вариант. Знаете, че в един момент се говореше и в Великобритания, и тук, че е по-добре да не се стигне до решение, отколкото се стигне до лошо решение. Значи това вече не се говори за момента. Има и втора промяна от началото на преговорите. Обединеното кралство все повече разбира потребността да има преходен период или преходна уредба. Парламентът от първия момент казваше така, ви може да го прочетете и в резолюцията на парламента. От първия ден нашето становище бе, че е, е невъзможно за 14-15 месеца да се постигне съгласие за оттегляне, т.е. да има споразумение за такова да се включат и в уреждането на сметките, ирландската граница, правата на гражданите и други въпроси, и отвъд и над това да има подробно споразумение за бъдещите отношения, т.е. отново, подробно казвам, да се приключат всички детайли, да се изчистят. Да се направи това за 14 месеца, за нас още от първия момент изглеждаше невъзможно и поради тази причина в резолюцията, която всички приехме, имаме параграф за възможен преходен период, който ще бъде ограничен във времето. Говорихме за три години. Силно си спомняте. В момента все повече се осъзнава нуждата от такъв преходен период. по същество какъв ще е той, трябва да се обсъди. Колкото повече време губим през едните месеци, толкова по-ясно става, че преходният период всъщност ще бъде едно удължаване на съществуващото положение, на статуквото. Не може да си представи човек, че след няколко седмици или месеци ще възникне нова система. По-добре е да се стигне до споразумение, отколкото до никакво, на първо място. И на второ място имаме нужда от преходен период. Този преходен период ще е необходим за финализиране за бъдещото споразумение за партньорство между кралството и нас. И мисля, че това вече все повече се приема от всички. Силно сте забелязали, Обединеното кралство последните две седмици излезе с различни документи. Част от тях показват позицията на правителството, другите наричаме партньорски изявления. Четири от тези седем документа са свързани с бъдещите отношения между кралството и Европейския съюз. Не съм тук, за да коментирам тези документи. Защо? Нашето становище е, че имаме нужда първо от напредък по споразумението за оттегляне от Съюза, преди да навлезем в каквито и да е дискусии за бъдещите отношения – Не смятаме, че по-настоящем има напредък по споразумението за оттегляне и трите основни елемента на това споразумение, за да започнат детални дискусии за бъдещите отношения. Тоест, трябва да се приключи с това споразумение за оттегляне на кралството и като парламент ние казахме, че трябва да има достатъчен напредък. От това имаме нужда за да започне дискусия за бъдещите отношения. Отбелязахме, че тези различни документи, е, с които излезе кралството за бъдещите ни отношения, тръгват от идеята че Европейския съд няма да има компетентност върху търговските отношения и няма да има продължаване на плащанията към бюджета на Съюза. Що се отнася до правата на гражданите? Знам, че вашата комисия активно участва в тази дискусия. Искам също да говоря и за трите основни елемента, които обикновено обсъждате. Координирането на системите за социална сигурност, командированите работници. Това са трите основни елемента за правата на гражданите. Но нека първо нека дам някои общи коментари. Какво направиха и двете страни? Направиха таблица. Тя е обществено достояние, публикувана и от Съюза и от кралството. Тази таблица се прави сравнение между позициите и в зелено се показва къде има съгласие. Значи, поне за това сме се споразумели, че зеленото означава, че сме се разбрали, червено има спорове, жълто трябва да има допълнителни пояснения. И така, има разминаване по различни въпроси, като например деня, от който всичко приключва, обединение на семейства след изтеглянето на, съ... на кралството от Съюза. допълнителната тежест при административни процедури непризнаването на социални, социални осигурителни вноски след изтеглянето на кралството, липса на яснота, що се отнася до работещите в близост до границата, както и други въпроси, свързани с правата на гласуване, професионалните квалификации и други економически права. Последните, които споменах, са в жълто. Тоест, има нужда от допълнително пояснение. Това, което се опитахме да направим като парламент на председателския съвет и нашата група в парламента, бе да се опитаме да убедим двете страни да излязат с заключение за правата на гражданите. Дори не може да си представим, че 14-15 месеца несигурност за гражданите могат да продължат. Трябва да ви кажа, че получавам стотици писма, даже хиляди бих казал, от хора, които се свързват с парламента и казват, не знаем какъв е статута ни. И дават конкретни примери с проблемите, пред които са изправени, и питат какво да правят. Става дума и за европейски граждани, които живеят в Великобритания и граждани на кралството, които живеят в държави членки. Най-ужасният пример беше едно писмо, което бе изпратено от Вътрешното министерство на 100 граждани на Съюза, в което се казва, че те трябва да напуснат Великобритания на по-нататъчна дата. Не, всъщност после казаха, че е грешка. А, така или иначе усеща се, не само в Великобритания, но и в държави членки в Европа, усеща се опит гражданите на кралството да се разглеждат като чужденци и европейските граждани като чужденци в кралството крайна сметка до оттеглянето на кралството, те все още са граждани на Европейския съюз. Британците имат европейско граждане, европейските граждани трябва да бъдат третирани по същия начин в кралството. По начин, който отговаря на европейското право. Все повече има административни практики, които затрудняват гражданите на Съюза да получават, например, необходимите документи в Великобритания и обратното, защото получавам писма от британски граждани, които се оплакват от това, което се случва с тях на континента. Ние като парламент сме тук, за да кажем, че защитаваме всички граждани, а не едните или другите. независимо кои граждани са те. И така. И на трето място, какво се прави тази седмица? Тази седмица, по време на преговорите, има три основни теми, които ще се обсъждат в този трети кръг. Първата тема е правата на гражданите, то е пряко свързано с вашата комисия, също ще се съсредоточат върху координиране на социалното осигуряване, агрегираните права, ще има ли промяна след излизането на кралството или гражданите ще могат да продължат да трупат права? След това работещите около границите. Защо? В документа на Великобритания не се споменава този проблем за работещите по границата. И третият елемент, който ще бъде обсъден, са квалифика... квалификациите, взаимното признаване на квалификации в бъдеще. Втората основна тема тази седмица е по-голяма яснота около уреждането на сметките, финансовите сметки. Очакваме от кралството да реагират на документа на Европейската комисия на господин Барние. Той бе публикуван по тази тема и правното основание. как ще реагира кралството на това, което според мен е очевидно. Ако има различни правни задължения, те създават финансови задължения, които трябва да се вземат предвид. И на трето място Ирландия, където ще се проведе първи дебат за границата между Северна Ирландия и Републиката Ирландия. Веденото кралство излезе с един документ, много обширен, за това как смятат те, че трябва да изглежда бъдещето на границата, както и сътрудничеството за Северна Ирландия след излизането на кралството. Европейския съюз участва в много политики. В Северна Ирландия, както знаете. Така че не очакваме да има някакъв бърз пробив, но очакваме напредък. по всички тези въпроси. Права на гражданите, уреждането на сметките и Ирландия. Сега, работата на парламента. Намерението ми и на нашата група в парламента за Брексит, както и на председателския съвет, надявам се, идната седмица, е да дойдем в пленарната зала на парламента с едно предложение за резолюция за правата на гражданите. Дошло му е времето парламентът, имайки предвид първата си резолюция, ясно да заяви какво е приемливо и какво е неприемливо от предложението, което бе направено от кралството. Както знаете, предложението на Обединеното кралство е нещо, което наричаме уреден статут, settled status за европейските граждани – това ще означава всеки гражданин отделно да подаде заявление, за да получи такъв статут. Казват, че гладко ще премине процедурата. Позицията на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло е, защо просто да не продължи съществуващото положение. Гарантираме правата на британците, които живеят на континента и продължаваме правата на европейците, които живеят в Обединеното кралство. Защо е нужно да се създава нов статут, който да ги прави част от иммиграционната система на Обединеното кралство в бъдеще? И на второ място надзора Смятаме, че контрола върху този процес трябва да бъде проследяван от Съда на Европейските общности. И, сега, никой не се съмнява качеството на съдилищата в Великобритания, т.е. никой не поставя под въпрос тези съдилища. Смятам, че е дошъл момента и намерението ми е на 3 октомври да изляза пред пленарното заседание. Това е първата пленарна сесия през октомври. Мисля, че това е вторник. И да предложа една резолюция, да кажа, че парламентът всички седмици, месеци, дебати, преговори, смята нещо, определени елементи за приемливи, други не. По-добре е сега да го кажем, отколкото да го кажем на края на цикъла през 2019 година. И да кажем какво смятаме, че ще приемем и какво не. Като целта е една и съща. Целта е да се защитят правата на гражданите. Целта на демокрацията и със сигурност европейската демокрация не е да се занижават е, правата на гражданите, а поне да бъдат защитени съществуващите права на нивото, на което са. В случая говоря не само за европейските граждани, но говоря и за гражданите на Великобритания. Те всички са граждани, които живеят на европейския континент и трябва да ги защитаваме. Това всъщност ще бъде основният принцип на тази резолюция, която разбира се ще бъде много по-подробна във връзка с напредъка на преговорите и така нататък. Смятам също, че ще е необходимо в тази резолюция да се говори за Северна Ирландия и границата между Ирландия и Северна Ирландия, тъй като не мога да си представя, че парламента не би реагирал на този подробен документ, който Великобритания предложи на нашето внимание за възможността за управление на границата между Ирландия и Северна Ирландия. В своята резолюция ние казахме, че не ни харесва идеята за граница, не искаме а, материална граница, изключваме материална граница. А, това го казваме в резолюцията си преди няколко месеца. И накрая, може би, това е един инструмент да кажем нещо и за напредъка на процеса. Има ли достатъчен напредък? Да или не? Ако нещата вървят бавно, така както вървят по-настоящем, ще бъде много трудно да се каже, че имат достатъчен напредък през октомври. И когато има и съвет, Европейски съвет през октомври. Така или иначе, смятам, че правата на гражданите, проблема с границата и след това напредъка на преговорите като цяло по всички тези въпроси смятам, че за демократично избран орган като Европейския парламент, точно октомври е момента, в който може да се направи една първа оценка, а не да се чака до края на годината. Надявам се лично аз, че повече групи ще участват и ще одобрят тази резолюция, така щото броя на политическите групи, които работят по тази тема, да се увеличи бъдеще. Работим по този въпрос също. И така, това е краткото ми. Не беше кратко, но не беше и много дълго изказване, което прави преглед на това, къде се намираме до момента и винаги съм на разположение на вашата комисия. Мога отново да дойда в момент, в който преговорите са напреднали. Благодаря. Не беше кратко, наистина, но беше добро. Онези, които не следят преговорите и дебатите, всъщност знаят, че това е една възможност за по-добър преглед да се направи, да се зададат въпроси. Сега ще дам думата на координаторите в нашата комисия и след това Онези, които искат и е, поискат думата, ще им бъде дадена. Томас Ман и Луне са поискали думата и, и мисля, че има една такава възможност онези от вас, които искат да добавят името си, да го добавят в списъка и ще бъдем максимално ефективни и ефикасни, тъй като господин Ферховщад не може да остане тук а, цял ден, макар че се радваме, че е тук с нас сега. Хубаво е, че дойде. Е, добре е, че се интересувате от темата. Започваме с координаторите от НП. А, заповядайте. Господин Каза, благодаря ви. Благодаря, господин Верховщад, за това встъпително изказване. Не зная дали вече не ви е омръзнало. Интересуваме нещо, което споменахте по отношение на правата на гражданите и по-специално защитаване на придобитите права от граждани на Европейския съюз, които живеят в е, Обединеното кралство. Какво ще бъде направено, за да се гарантира, че тези хора ще продължат е, да имат достъп до образование и здравеопазване? Има ли достатъчен напредък, е, за да може да се отговори на този въпрос? дали те са означени а, като жълти, зелени или червени в тази таблица, която споменахте по-рано. Това е въпроса ми. Благодаря. От групата на социалистите и демократите Сержа Гутерес, прието има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Беховщад за изказването и за това, че се отзовахте на поканата ни. Изключително важно е да има координация по всички тези въпроси, тъй като това е нещо като бойно поле. Действително, британското правителство е отслаблено след изборите. Сега се говори за единия пазар, но е изключително важно да се гарантират правата на гражданите на Европейския съюз. И аз се радвам, че се говори за правата на тези граждани, включително на гражданите на Обединеното кралство. Въпросите за правата на гражданите трябва да са неразривна част от преговорите, свързани с достъпа до единия пазар. Мисля, че е добра новина че за представителите на Европейския парламент има въпрос дали трябва да се променя статута на социалните и трудови права на гражданите на Европейския съюз. За нас е изключително важно да сме твърди по тези въпроси. Стратегията следвана от представителите на Европейския съюз е правилна и тя противодейства на стратегията, изложена от британското правителство на британските представители, които участват в преговорите. Ние трябва да сме твърди, за да гарантираме защита на правата на европейските граждани по отношение на заетостта, останалите социални въпроси. Трябва да има интелигентен и справедлив Брексит. интелигентен от гледна точка на економиката, но няма да е справедливо, ако не се гарантират равни възможности и социални права на гражданите на Европейския съюз. За нас е важно да осигурим система за координация на социално-осигурителните системи, за работещите, за гражданите от Европейския съюз и в бъдеще. Не можем да пристъпим към преговори на втори етап, без да се постигне споразумение. Преди да се стигне до окончателно споразумение или временно споразумение, ние трябва да сме въпросите с правата на гражданите, за да има справедлив Брексит. има около 5 милиона души, чието бъдеще е поставено на карта. Би било погрешно. Мисля, че стратегията на Обединеното кралство е погрешна. Има хора, които постепенно напускат Обединеното кралство. Според последните данни около 20%. Искам да настоявам за проявяване на твърдост, да знаем какъв ще е крайния срок, тъй като изглежда, че британските власти искат правата да започнат да се отнемат от датата на изпращането на писмото. А за нас е важно да започнем броенето след като е приключил цялата процедура по излизането. Иначе две години хората ще бъдат в неизвестност. Трябва да се запази достиженията на правото на Европейския съюз и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. В Обединеното кралство се прилага кейсло. Изисква се доказване на това, че някой е бил постоянно пребиваващ 5 години, за да придобие права. Ако трябва да се даде кредит от 2-3 години, за да се придобият тези права, ние тук трябва да проявим гъвкавост, иначе бюрокрацията ще сте задуши правата на европейските граждани, които в момента се намират на територията на Обединеното кралство. Сега от името на ЕКР давам думата на госпожа Макентайр. Благодаря. Благодаря на Ги Верховщад за този детайлен брифинг и за изключително положителния подход. Много от коментаторите твърдят, че значителна последица от Брекзит ще бъде отслабване на правата на гражданите на Европейския съюз в сферата на трудовото законодателство. Аз не читам, че това е така. Обединеното кралство има по-високи стандарти за защита на трудовите права и за защита на здравето на хората, отколкото Европейския съюз. Обединеното кралство е показало, че е ангажирано да има справедлива и достойна заетост. Искам да приведа примери, където Обединеното кралство вече е постигнало по-големи постижения, отколкото стандартите на Европейския съюз. Например, в Обединеното кралство още през 2014 година бяха въведени права на отпуск по майчинство или бащенство на двамата родители независимо дали те са родители на децата или са ги усиновили. Освен това, средните стоености също са по-високи от в Обединеното кралство. Относно а, заплащането, до 2020 се предвижда да се достигне до 60% средното. Имаме а, средни национални а, нива на заплащане. Обединеното кралство е едно от а, държавите, която има най-високи стандарти за закрила на здравето на хората при работа. Имаме най-низкия процент а, на а, лица, които са пострадали на работното си място и най-низък брой болнични също рискът за здравето на работното място е много нисък, така че сме постигнали много. И Европейския съюз има още много да направи, за да достигне тези нива. Разбира се, никой не иска да се подкопават правата на работещите и се надявам, че вие ще ни дадете уверение в тази насока. Благодаря. Давам думата на господин Калве Шамбон от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Верхавстат. От е, думата, от името на АЛДЕ, аз мога да кажа, че ние сме съгласни е, като цяло с е, проблемите. Не разбира се с английското законодателство, как се прилага. Това е по-дълбока история. Ние обаче знаем кои са правата на парламента е, също така е, има и много подкрепа на хартия е, от парламента, също така и групата по заето за Брексита и всъщност ние очакваме една солидна защита. Защо не трябва да се забравя, че в настоящия момент ние не сме договорили дори една запетайка. Повтарям, дори една запетайка. Ние в момента влизаме в една игра на шантаж – е, някои е, смятат, е, че това е нещо като вечно чистилище и всеки, който иска да избегне тази игра върху гърба на гражданите, трябва да действа. Трябва да се поставят изисквания към преговарящия екип да бъдат много строги, да нямат страх да повишат тон понякога и дори ще отида по-нататък би било непредпазливо да не не вземем предвид правата на гражданите, дори когато няма споразумение или някакво фалшиво споразумение в рамките на шантаж. Това е първото, което искам да посоча. Конкретното искане във връзка с заетостта и социалните въпроси, това вече беше казано тук, е, господин Хазар, е, моя приятел Гутиерес. Аз е, наистина се възползвам от това, че въпросът беше поставен и всъщност отново и преди всичко става дума за различните фондове в Европа, за социалното подпомагане, образование и така нататък. Тук ще трябва да защитим нали, приемствеността и правото на хората, които вече е, трябва да бъдат покрити от тези фондове, които вече са добили права върху това. И последно, какъв ще бъде отзвука от е, е, тази историческа грешка, по мое мнение, да, е, някой обеднява, е, това е верно, обаче какво можем да направим не можем да говорим много, защото още няма никакво сключено споразумение. Това, което а, е, говорим а, е, сега, трябва да се концентрираме върху актуалната политика. Ти каза ги а, е, проблема с хората, които се зададат въпроса какво ще стане с мен и това е ужасно. Това е проблем, който трябва да решим сега. Няма смисъл да говорим за по-масштабни неща, като граници и така нататък. Но дори е, и едностранно решение може да вземе Европа, за да защити защити своите граждани. И не трябва да се страхуваме от това. Става дума за доверието в Европа, за демокрацията, които са поставени на карта. И накрая Европа всъщност с нея трябва да се гордеят нейните граждани, трябва да печелят от нея, трябва да има ясна идея за този проект. И е, лично мога да посоча, че е, тук като че ли става дума за тълкуване, какво означава европейски граждани, какво е социалната визия, но всъщност нещата са ясни. Това са гражданите на държавите членки и това вече е, поражда задължения, поражда и предимства, но не може да се говори за някакви междинни положения, ни риба, ни рак и това е всъщност, което трябва да защитаваме. Е, това трябва да защитаваме пред британците. Ние винаги е, ще знаем, че е, сме солидарни, но трябва да получим пълна гаранция за придобитите права на лицата, които са пряко засегнати в този момент. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Мартина Андерсен от ГУЕ НГЛ. Благодаря. Благодаря ти, ги за твоята презентация. Тереза Мей от е, Япония повтори, че по-добре е да няма споразумение, отколкото да има лошо споразумение. Това сме го чували вече многократно. Искам да се спра на документа по Ирландия от 16 август. Там тя казва три неща, че ще запази споразумението от разпети петък това е посочено в резолюцията. Няма да има физическа граница. Тук е също има сходства. И правата на гражданите, които живеят в Северна Ирландия, като мен, тези, които имат ирландски паспорти, аз имам и дипломатически паспорт, ще продължа да се ползват от правата си. Много от нещата нямат никакъв смисъл, никаква субстанция в този документ а, а, мисля, че а, тук има известни опит а, да се а, шантазира, че ако а, не се даде възможност на Великобритания да участва в Митническия съюз, от това ще пострада споразумението от разпети петък. Мисля, че това е безразсъдно да се играе така с, мирния процес, с поразумението от разпети петък. И това е много деликатна позиция, която се намираме и тя трябва да бъде запазена. Що се отнася до правата на гражданите, 1,8 милиона живеят на север и благодарение на споразумението от разпети петък те имат ирландски паспорт. Може би не всички германци имат е, германски е, паспорт. Е, имам предвид не всички, които имат право на това. Говорим за член 9, за равно третиране, за член 10, за правото на гласуване, и в заключение, искам да спра до тук, защото много хора имат какво да кажат. В контекста на споразумението от разпет и петък, хората на Ирландия зависят в голяма степен от Европейския съюз, че няма да се засегне това споразумение, което по своята същност е международно споразумение политическия мирния процес трябва да продължи. Това е изключително важно в настоящия момент. Европейският съюз трябва да посочи това пред британското правителство. Мисля, че за сега те само експлуатира трудната ситуация, която ще възникне за Ирландия, за Европейския съюз. Ирландското а, правителство каза, че няма да работи в подкрепа на онези, които а, са за излизането на Великобритания. Се надявам да спази това си обещание. Трябва да се запази на всяка цена споразумението от и петък. Благодаря за това, което правите в тази посока. Обедена съм, че парламентът ще подкрепи чрез своята резолюция запазването на споразумението от разпети петък. Благодаря Тери, Тери Ранке от групата на Зелените. Благодаря ти за много подробното встъпително изказване. Аз ще бъда много откровенна. Нещата изглеждат много объркани, дори след това, което ти каза. Трябва да се изяснят някои въпроси, тъй като много от въпросите не са изяснени. Аз се надявах за повече съдържание, малко по-вече да се а, каже по съдържанието. Радвам се за това, което а, каза, че е по-добре да има споразумение, отколкото да няма а, такова, дори това споразумение да е лошо. Въпросът ми е дали продължаваме да сме в а, тази объркана ситуация. Има ли подготовка за това, че може да не се стигне до споразумение? и се надявам се още да съм в парламента, когато Обединеното кралство ще кандидатства отново за членство в Европейския съюз. Имаме други конкретни въпроси, но искам да се спра на нещо, което каза, а, че получаваш много а, писма от британски а, граждани, също от граждани, които не са от държави членки на Европейския съюз, които се безпокоят за правата си, дали те ще бъдат обсъждани отделно и дали няма да се превърнат в разменна монета. Хората се местят друга страна, създават свой дом и сега не е справедливо те да бъдат изправени пред тази бъркотия. Имам и въпрос от името на Джин Лампер за само заетите лица, за тези, които имат собствени фирми, дали се отдава приоритет на тях в преходния период. Въпросът ми е е дали се предвижда нещо за тях в споразумението по Брекзит. И втория въпрос за командированите работници. Сега обсъждаме обновяването на директивата за командированите работници. Тя се основава на свободата на предоставяне на услуги, но засяга и правата на гражданите и на работещите. Как вървят разговорите в това отношение? И последният ми въпрос доста често се казва, че всички държави, 27-те държави членки са единни. Може ли да ни кажете нещо а, откровенно, дали това действително е така или пък само това е за пред хората? И какво може да направи Европейския парламент, за да запази единството на държавите членки? Благодаря. Давам думата на господина Рейман Финци от Европа на свободата и демокрацията. Благодаря ви. Господин щето, Обединеното кралство има огромен търговски дефицит с Европейския съюз. Европейския съюз се нуждае от нашите пазари, защото това зависи много работни места. Британската економика а, е толкова голяма, колкото 20 от най-малките економики на Европейския съюз. Как ще обясните на хората, че са загубили работата си, защото искате да реализирате федералистка идея и че искате да създадете политически съюз на всяка цена, предизвиквайки економически конфликт? в економическите интереси на европейските работници е да се прояви по-разумен подход. Ще се съгласите ли с мен, както каза един колега по-рано, че парламента на Обединеното кралство вече има по-добри закони, що се отнася до правата на работещите и ще продължи да ги отстоява и след е, излизането от Европейския съюз. Съгласно Бройгел, 133 милиарда за активите на Европейския съюз. В е, каква степен а, е, трябва да се дадат средства от Обединеното кралство. Мисля, че е по-добре да а, няма а, споразумение, защото всяко споразумение, което се представи на Европейския парламент, най-вероятно ще бъде отхвърлено от а, Европейския парламент и ние ще бъдем доволни от това. Давам думата на Доминик Марта от Европа на свободата и нациите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин координатор. Аз се страхувам. Страхувам се, защото чувам, че твърдия подход е катастрофа за Обединеното кралство. Така изглежда, съгласно проучванията и анализите. Това е грешка. Ако те биха гласували отново, биха гласували по друг начин. Очевидно, ние не ползваме едни и същи проучвания и анализи. Що се отнася до заедостта и социалните въпроси, вие бихте искали, много от вас биха искали да се държим така, като че ли нищо не се е случило, като че ли нищо не се е променило и че трябва абсолютно да се запази равното третиране. Като че ли извън Европа, извън Европейския съюз няма нищо, като че ли извън този съюз няма бъдеще. Уважаеми колеги, мога ли да ви припомня, че дори на тази планета има редица държави, десетки държави, много повече от тези 27, които живеят, които имат бъдеще извън Европейския съюз, включително и хората, които са в шенгенското пространство. И господин координатор, е, вземете пример Швейцария, съседна Швейцария, малка страна, обаче тя се оправя много добре. И аз бих искал да ви припомня, господине, вие казахте, да, да, да, да, на 29 септември 2009 година казахте, че Лисабонския договор и по-специално основните права е, е, това се базира на член 50 и това е правното основание. Всъщност е, това малко ни осложнява живота сега. И всъщност спазваме е, правата на работниците, това е вашата тема, също така и правото на колективно преговаряне и е, тук не се позволява никакъв дъмпинг, ако Лисабонският договор бъде ратифициран. Аз ви цитирам от 29 септември от 2009 година. Вие виждате, че има социален дъфик и директивата за командированите работници е огромна грижа. На 29 септември 2009 е, година вие бяхте много голям ясновидец, господин координатор. А какво стана сега след втория ирландски вод? Пак ще ви цитирам какво казахте. Днес е един прекрасен ден за Европа. Днес ние преминаваме към едно ново бъдеще за Европа, силна и ефективна демокрация, Европейския съюз ще бъде способен да се справи с всички проблеми, включително като економическата криза и то по кохерентен и ефикасен начин. 2009 година, след това 2008 година. Просто ценим вашата прозорливост. Ние можем да говорим с един глас в света и да дадем отговор на нашите граждани. Извинете, че ви противопоставям вашите думи, обаче това е важно да се направи. И за да приключа, ще кажа следното, тъй като демокрацията е дума, която е непрекъснато в устата ви. Има 17 милиона 400 хиляди е, и малко повече избиратели в Великобритания, които казаха не. Това ще вземете ли предвид при вашите преговори? Можете ли да си спомните по време на преговорите принципа е, за свободата на народната воля? Господин координатор. Трябва да има малко повече модерация и трябва да има малко повече скромност. Благодаря, господин координатор. Благодаря. Има още седем души, които са се записали за изказване и за поставяне на въпроси към господин Верховщад. Ние ще се върнем на тях. За това сега искам да дам думата на господин Верховщад да се опитате да разясните нещо повече. След това ще продължим с останалите седем изказвания. Благодаря, госпожа председател. За да продължа за тези 17 милиона 47 са милиона британците, които не са се произнесли математиката трябва да се има предвид. 17 милиона са казали, че не искат. 47 милиона не са казали нищо. Или са казали, че искат да останат. Така че може да се обсъжда. Аз уважавам решението на британския народ. Те са взели своето решение. То трябва да бъде уважавано. Но трябва да приведем, предадем смисъл на този вод и именно това се обсъжда с тях. Господин Финче, искам да кажа, че ме изненадахте. Вие създавате впечатлението, че ние сме изгонили британците. Не, ние не сме го направили. Те решиха да излязат от Европейския съюз. Това е тяхно суверенно решение. Вие създавате впечатлението, че не отчитаме това или онова и че не виждаме как се развива економически останалата част на Европейския съюз. Не, ние трябва да имаме предвид, че британците взеха своето суверенно решение. Дали това е правилно решение или не, не съм аз човекът, който ще прави оценка Виждаме какво става с инфлацията, с лирата. Виждам, че има съмнение сред някои от политическите партии относно економическите последици от това решение. Но ваша отговорност е да имате това предвид тук в Европейския парламент към първите две изказвания от координаторите на НП, на социалистите и демократите, господин Каза особено. Проблемът с предложението по правата на гражданите от всички страни, така както го виждаме, не се отнася толкова до а, факта, че се ограничават правата чрез изискването на статут на уседналост, за уседналост. Обхващат се всички права. Към момента, може би, с едно изключение за събирането на семействата, където има разлика в мнението за статуквото към момента и това какви да бъдат правата след въвеждането на статута за уседналост. Основният проблем е начинът, по който се придобива този статут. Трябва да се а, внесе а, молба, ще има процедура, ще има такса, ще има огромна административна тежест и това е така, защото ще е необходимо да се разглеждат мобите на всеки отделен член на семейството. Не може да кажете, че искате а, придобиване на такъв статут а, за цялото семейство. Трябва да направите това искане за всеки отделен член на семейството, за съпругата си, за децата си. Така се ограничават правата за събирането на семейства, иначе останалите са обхванати в голяма степен. На второ място, цялата процедура трябва да се има предвид. Нашата позиция казваме, ние знаем кои са гражданите на Европейския съюз, които живеят в Великобритания. Нека да гарантираме техните права и бъдеще. Това е друг подход. Вместо да се казва, има 3 милиона, които живеят деват, от сега нататък трябва да се представят молби не за цяло семейство, а за всеки член от семейството и така нататък. За това става въпрос. Това е основната разлика на гледните точки. Когато разговарям с някои от колегите от Великобритания, те казват, да, това е обхванато в статута за уседналост. Да, действително, повечето от правата са обхванати, но сега проблемът е в това, че трябва да внесете специално заявление, докато преди сте ги получавали, без да преминавате през такава процедура. Това е основното затруднение в този, в този, по този въпрос. Съм съгласен с казаното от координатора на социалистите и демократите за Европейския, Съда на Европейския съюз е, и че неговото участие трябва да се запази, да се гарантира. Не ни харесва, че сега всеки трябва да доказва дали е бил 2, 3 или 5 години. Това не е проблем съгласно сега действащото законодателство. госпожа Макентай и Енрике говориха за план Б. Аз тръгвам от разбирането, че трябва да се водят преговори, трябва да се намери решение. Ясно е, че трябва да сме подготвени, ако това не се случва или ако преговорите достигат е, до заденена улица, но аз е, тръгвам от разбирането, че координирано ние ще можем да постигнем съгласие по същество и да поставим добра основа за бъдещите ни отношения. Можем да обсъждаме това, обаче едва когато е постигнат достатъчен напредък по споразумението за излизане от Съюза тъй като това е предвидено в договора. И в договора се казва, че такъв договор за излизане е обвързан с нови отношения. Т.е. трябва да имаме идея какви ще бъдат принципите, върху които ще почива новото ни партньорство с Обединеното кралство. Госпожа Макентайр, знаете, че комисията вече излезе с позиция. Ние сме единствената институция, която го е направи, споразумението за асоцииране, според нас, ще е най-добрият начин, за да поставим основа на бъдещите отношения, тъй като това споразумение не е само за търговия и за економика, а са включени и други въпроси, например в научно-изследователската дейност, в културата, в отбраната, в външните отношения и прочие. Госпожо Андерсън за Северна Ирландия. Считам, че е лесно да се говори за Северна Ирландия, но е трудно да се намери решение. Позицията ни е ясно. Ние не искаме да има физическа граница. Обощавам. И това трябва да е целта ни. Към момента ние не изключваме нищо. Това, което казах през последните седмици, е да не създаваме впечатлението, че има някаква невидима граница. Ако е невидима, все едно, че няма граница. Не. Аз съм от страната на Магрид. Знаете за картината му, където е нарисувана една лула и под нея пише «Това не е лула». Това е сюрреализъм. Имаме граница, но не е граница. Добре, има ли граница, няма ли граница? Видима ли е? Ако не е видима, няма смисъл. Имаше време в европейската история, когато нямаше граници 8 века, когато са пътували без да бъдат спирани на границите, защото паспорта не е съществувал и граници не е имало. Тоест имало е един европейски континент без граници, т.е. не говорим за нещо ново. От 19 век са тези граници, когато започнахме да разбираме, че трябва да има бумащина, администриране. Това, което искам да кажа е границата си е граница, граница, която не е граница, ми се струва по-скоро като картина на Магрит, отколкото нещо, което отразява политическата реалност. Съвсем откровено искам да ви кажа, аз съм убедена, убеден в предложенията на британското правителство. Не, това не е така. Необходимо е ние да имаме повече въображение за намирането на решения. Тук съм много предпазлив формулирайки нещата по този начин. Госпожа Ранхе, заделянето на средства е или отделянето на определени въпроси, знаете, че споразумението включва правата на гражданите и бъдещите отношения. Ние искаме да постигнем напредък по правата на гражданите и след като постигнем съгласие по тези въпроси, ще се премине към споразумение което ще бъде одобрено и ще бъде споразумение за отегляне. Парламентът, ако каже да на това споразумение, само тогава ще има подобно споразумение. Съгласен съм с вас. Може би не да има отделяне формално, но на практика, ако трябва да дадем уверение на гражданите сега, не да чакаме до март 2019, преди да можем да ви кажем нещо. Това не е добре. Мисля, че ако постигнем значителен напредък по споразумението за отегляне и можем да постигнем споразумение през едните месеци по правата на гражданите, ние трябва да го обявим пред гражданите, въпреки че Европейския парламент ще се произнесе и ще даде зелена светлина едва през март 2019 година, когато ще бъде официално одобрено. Аз съм повтарял това многократно пред онези групи и движения, които са създадени в Обединеното кралство, както и тук, заявявайки, че именно това е нашата цел – в максимални кратки срокове да дадем сигурност за гражданите, въпреки че формално парламента ще даде своето съгласие едва през март 2019. Трябва да се запази единството на държавите, 27-те държави членки. Не е наша а, ролята за това, но парламентът работи като отчита идеологическите разлики, докато те представляват националните интереси. Каквото можем да кажем за Брекзит е, е че има нещо положително, а именно, че създаде а, възможности да се даде тласък на европейската идея, да се активизира общественото мнение. Виждаме, че има нарастване на доверието на гражданите в европейския проект. Моето впечатление е, че това доведе до повече единство, отколкото опитите това да се постигне чрез комуникационна кампания между европейските институции. Надявам се да запазя оптимизма си в тази връзка. Това е от моя страна на този етап. Отлично. Това означава, че може да продължим с останалите, които искат да говорят пред вас и да ви зададат въпрос. Ще дам думата на Томас Ман. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин Верховта, радвам се, че поемате отговорност за това. Всъщност, вие сте човек, който не се бои от дискусиите. Е, наистина, е, за съжаление, до сега нищо не се случва и се надявам, че когато през октомври е, дебатираме, ще има едно съвсем нормално споразумение, което искаме да постигнем. И второ, радвам се, че е, госпожа Мей наистина се провали безпощадно. Нейните опити просто се провалиха, защото младите хора казаха, ние не искаме е, да ни бъде поднасено е, подобно нещо, така че участвайте, участвайте в изборите. Това се отнася и за моята страна Германия. Сега социалното е, защита. Аз е, съм в организацията за партньорство между градовете и чухме много данни от хора, които идват от Польша. Те казват от Брексита насам много поляци се преследват там. Онези, които са били там, те не са били незаконни, те са били желани, те са били е, важни на пазара на труда там и междувременно е, сега се казва поляците вън. Е, аз не искам просто да повтарям подобни неща от други държави, така че там трябва да се погрижим да има наистина социална сигурност, да имаме ясна позиция за хората, които са в Великобритания и които не бива да бъдат преследвани по каквито и да било причини. И второ, граничните работници. Имаме в нашата комисия директор директивата за командировани работници. Тя ще отнеме време. Сега работниците от пограничните райони и границата между Северна Ирландия и Република Ирландия. Всъщност трябва да се запази мирното споразумение. Знам, че има около 30 000 души, които пътуват всеки ден от едната част в другата. Те искат да правят това, защото работят там. Те знаят за какво става дума. Обаче, ако една страна вече не е член на Европейския съюз, Просто няма друга възможност да имаме нормална, нормален граничен контрол. Така че е, ще трябва наистина да обърнем внимание на това. Това е не само економически въпрос, това е част от е, мирния процес. Старите непоносими ситуации не трябва да възникват, имам предвид война и други подобни. Искам да посоча, господин Верховстат, че вие описахте ролята на Европейския парламент. Много хора не я познават. Всъщност, помирителният комитет това е орган с голяма роля. Ние искаме прозрачност, вие говорите за структури, по-късно ще говорим за е, съдържание, обаче е, английската страна едва ли знае за какво става дума. Можете ли да гарантирате дали е, госпожа Мей още няколко месеца ще носи отговорност, дали ще остане господин Дейвис на поста си? Да, е, аз мисля обаче, че е, нашите колеги остават, господин Барния, с него мога само да се гордея и мисля, че много хора вече разбраха каква е ролята на Европейския парламент от този процес. Благодаря. Благодаря, господин Ман. Моля ви, колеги, максимум две минути на човек, защото времето изтича. Следващия оратор. Thank you. Um, and You, Благодаря ви. Благодаря, господин Ферховщад, за това, че сте тук. Представлявам Уест Мидланд, 6 милиона и половина в централната част на Великобритания. Интереса на моите гласоподаватели не се представлява от нашето правителство. Ние сме производствен регион, докато нашето правителство държи на финансовите услуги. Висшето образование е много важно при нас, за правителството не е важно. Изнасяме повече към Китай, отколкото останалата част на кралството и не мисля, че това правителството го забелязва. Уест Мидландс е един многообразен район, един от най-многообразните в света и това не вълнува торитата. Като един от е, официалните преговарящи в този процес, искам да ви попитам, е, как усещате нещата? Смятате ли, че има нещо, което би охарактеризирало подхода на правителството ни което да отразява регионалното многообразие е, в Обединеното кралство? Има ли нещо, което сте чули, срещнали от страна на нашето правителство, което да звучи регионално, което да говори за някаква регионализация? Или се занимавате единствено и само с един монолитен, монотонов, лондонски глас на Торита? Thank you, Mr. Simon. Благодаря, господин Саймън. Господин Башир. Микрофон за, пред... за оратора. След Брексит се говори за уронване правата на гражданите. За съжаление, оратора не ползва микрофон и преводът се основава на дочуто. Традиционно ние сме доста преди Брюксел и ще продължим да бъдем така. Ние водим стандартите за безопасни условия на труд. Останалата част от Европа трябва да се получи от нас за това как да се отнася към е, жените и мълцинствата на работното място. Ако мислите, че светът се върти и само ако Брюксел каже, бъркате. Британските работници ще се справят много добре без Брюксел. Благодаря. Аз ви благодаря, наистина бяхте кратък. Госпожа Морен Шартия, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много, господин председател, за вашето изказване. Ние наистина разбрахме какъв е вашият метод на работа. Благодаря ви за това. Благодаря ви също и за това, че показвате ролята на Европейския парламент в тези преговори за Брексита. Понякога има тенденция да се забравя нашата роля. Аз искам да ви задам един въпрос – ние работим по директивата за командированите работници и се надяваме да достигнем до един добър резултат, до еволюция на тази директива, тя да бъде ревизирана. Много от нас обединяват силите си, за да постигнем напредък по нея. Бихте ли могли да ни кажете как вие отчитате тази еволюция, защото моя колега Томас Ман говори за поляците. Наистина поляците в Великобритания имат а, такова положение. Верно е също, че има британци в други европейски различни страни, които са на големи групи, така че всички ние имаме нужда и от тях. Яна Тун, плиз, Яна. Яна Тун. Благодаря ги за представянето. Да поясним два момента. Говорим за права на гражданите. Имаме и Европа за неграждани. Голямата част от гражданите на Естония и Латвия ще имат проблеми по време на Брексит. Те имат проблеми и сега, и ако не преговаряме за тях, този проблем няма да доведе до светло бъдеще. За работата. Казахте работна група, водеща група. Знаете, че някои от комисиите, особено комисията по култура, имат мониторингови групи за Брексит. По време на дискусията обаче не знаем какво да правим с тези органи. Как виждате в бъдеще това сътрудничество? Тези групи, е, работни групи, излизат като гъби след дъжд. Благодаря, Яна. Последна госпожа Юнгериус. Благодаря за представянето. два въпроса разсъждавах. Има няколко британски колеги, които казват, че правата на работещите в Великобритания са по-добре защитени. Може би и ние трябва да се получим от тях. Напредъкът по социалните въпроси се блокира последните години от британското правителство. Холандското правителство, трябва да кажа обаче, моето правителство също изигра една роля в това. Та въпросът ми е, госпожа Моран Шартия вече спомена а, директивата, аз работя заедно с нея, работим и за координирането на социалното осигуряване с нови предложения. През октомври ще правим резолюция на парламента за важни права на гражданите. Как ще работим по тези два файла? Вие ги споменахте, че са важни. През октомври, докато все още работим по тези два файла. Because it has also be uh, the сега три въпроса бяха зададени от Моран Шартие и Баю по този въпрос. За командированите работници, това не е част от споразумението за оттегляне. Искаме да правим нещо за командированите работници, което да пречи на вашата работа, на общата ни работа, що се отнася за нова система в бъдеще. не там, възпозумен с Великобритания за нейното излизане, ще направим по-сложни нещата, за да, може, да не може да ги променим в бъдеще. Смятаме, това не трябва да е част от споразумението за оттегляне и е нещо, което трябва да се реши на европейско ниво и след това в бъдещите ни отношения трябва да бъде взето предвид, тъй като ще имаме втори преговори с Великобритания, където ще говорим за бъдещите ни отношения. Работещите по границата. Смятаме, че този въпрос трябва да срещне ясна позиция от страна на Великобритания в споразумението за изтегляне, защото това засяга пряко и незабавно определен брой хора. И за момента няма позиция на кралството за работещите по границата в документите, с които са излезли. За координиране на социално-осигурителните системи, казах го в встъпителните си думи, Говорих за натрупваните права или натрупването на права. Това не бива да се забравя. Тази система за натрупване на права не трябва да бъде повлияна, спряна поради изтеглянето. Това са трите елемента. Не е свързано с командироването на работници, което е много деликатна тема. Яна говори за ролята на парламентарните комисии. Правим разграничение между темите, които засягат изтеглянето. Там комисиите ясно участват. И Емпл, подобно на Либе, Джури. Те участват активно и са поканени от нашата група, когато говорим за права на гражданите или уреждането на сметката. Госпожа Гресли, Артуи, които са председатели на Комисията по бюджет и на Комисията по бюджетен контрол. Това са двамата председатели, които са поканени. Така работим. Сега за бъдещите отношения други комисии също ще участват. Но за момента не искаме транспортната комисия да говори за синьо небе, културата да говори за това как в бъдеще ще се справим с програмата Еразъм. Защо? Защото това вече означава да се говори по втория въпрос, на втория етап. Имаме споразумение между институциите да спазваме тази последователност. Последователност означава сега първо споразумението за изтегляне и комисиите участват. ще говоря пред а, любимата ми институция, която е съвета на председателите на парламентарни комисии. Сега не съм обективен, смея се. Та ще говоря пред съвета на председатели на комисиите, за да кажа какво се случва. Ще го направя и пред вас но това е по въпросите, по които участват е, комисиите. Казах, няма никакъв интерес да започне цялостна дискусия, например, за това какви биха били търговските отношения с Великобритания и да започне дебат в Имко за това. Това не ни интересува. Не сме я докарали до там. Сега говорим за споразумение за изтегляне от Съюза или за излизане. Не искам господин, господин Бърние, както и представителя на съвета, веднъж трите институции да са на едно мнение, което, както знаете, не се случва много често. Та, това трябва да стане в една ясна последователност. Тоест, първо споразумение за излизане и ако има достатъчен напредък, ще приключим. Ако има такъв напредък, пак казвам, ще продължим. И след това тези комисии ще участват по-активно. Тогава ще се обърна към другите комисии, ще кажа, кажете какви според вас трябва да бъдат бъдещите ни отношения, що се отнася до еразъм, образование, транспорт, синьо небо, търговия, тарифи и така нататък. Защита, външни работи, но не сега. Зная, че от време на време председатели на комисии идват и ми казват, кога ще се видим. И аз казвам, и още не сме стигнали до този момент. Сега се занимаваме с финансовото, финансовите сметки, ирландската граница, правата на гражданите, както и други свързани теми. Господин Бузек бе поканен от мен в нашата група за Брексит, където говорихме за евро, Евротом и ядрената безопасност, защото това е един от елементите на споразумението за излизане. Не винаги е лесно да се обясни, но мисля, че трябва всичко възможно. Господин Башир. Жалко, че излизате. Вие водите, що се отнася до социалните права. Жалко, че излизате. Жалко, че оставяте бедните работници в Европа сами, сами да се борят за правата си. Не е пример за солидарност това с бедните работници в останалата част от Европа. Но, да. Това е лична реакция на казаното от вас. След това на Ман и Саймън. Говорим с британското правителство, постоянното представителство, господин Дейвис, който отговаря за Брексит и е, госпожа Мей. Аз имам лични контакти. Виждал съм се с Уелското правителство, е, шотландското правителство, виждал съм се с регионални органи на властта, като координатор с Брекзит на парламента. Мисля, че в живота си не съм се срещал с толкова много ирландци или северноирландци даже. Ставам експерт. Ще стана поне по Ирландия и Северна Ирландия. Но преговорите текат така. С а, това триединство. Премьер, секретаря, държавен секретар за Брексит и така. Това е. Аз се опитвам да поддържам контакти и с други хора. Онези от Лондон не са най-лошите, да ви кажа аз. Тъй като те не са винаги на мнението Брексит. Така малко да поправя това, което казахте за Лондон. Когато вие говорите за Лондон, вие говорите за политическия Лондон, разбира се, нали така? Еми така е. Мисля, че това мога да кажа. Благодаря ви много за тази възможност. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Благодаря ви за вниманието. And, uh, I'm sure that... И аз благодаря. За съжаление, тези преговори няма да свършат скоро, така че ще се видим в комисията отново. Успех! Uh, Колеги, предлагам да продължим, тъй като вече закъсняваме така или иначе. Can we proceed, please? Can I kind... Uh, много ви моля да вземете местата си, за да продължим. Продължаваме с едно представяне на едно проучване за развитие на уменията и заетостта, чиракуването, стажовете и доброволческата дейност. Едно проучване, което е поръчано от политически отдел а, а по искане на Комисията по заетост. С нас са господин Теренс Хогърт от а, фундацията Джакомо Бродолино, който всъщност е автор на това проучване. Заповядайте извинете, Джакомо Бродолини. Благодаря за това, че ни поканихте да представим това проучване, свързано с черкуването стажовете и доброволческата дейност. Казвам се Теренс Хогарт от фундация Джакомо Бродолини, една фундация в Рим за социални проучвания. Ще говоря от името на колегите, които участваха при изготвянето на това проучване особено Саймън Брък, който беше ръководител на нашия екип. Ще започна с следното. Има в момента голям интерес към а, чиракуването, стажовете и доброволческата дейност. Защо? Защото преминаването от училище към работа за младите хора всъщност а, един етап, който е все по-дълъг. Много често Работодателите търсят млади хора с опит. Ако току-що завършваш, как да придобиеш този опит? И много често че ръкуването стажа дава този опит. Те са на работното място и това се смята за голям плюс от работодателите, тъй като могат да намерят хората и да ги обучат и да имат хората, от които имат нужда. Много е важно това да бъде на работното място, тъй като човек учи практически умения, които всъщност се изискват на същото. Проучването се съсредоточава върху участие, резултати и качество. Искаме да идентифицираме някои от предизвикателствата, пред които са изправени изготвящите политики, при такива дейности, за да може наистина да има положителни резултати за участващите. Смятам, че общо картината е положителна, но има въпроси, които изискват допълнително внимание и по време на представянето ще говоря за тях. Нашата научно-следователска дейност всъщност прави преглед на всичко съществуващо на европейско ниво. Разгледахме европейски проучвания, както и някои подбрани от нас страни, където има интересни мероприятия, дейности, както сме говорили с основните заинтересовани страни. Гледаме целия Европейски съюз като цяло и държавите имат е, много дейности, свързани с стажовете. Могат да се извлекат полки от случващото се в различните държави. Провеждайки това проучване, трябваше да видим какво ни интересува. Това не е лесно обаче, много трудно може да се дефинира, тъй като това е учене на работното място, което води до квалификация, е външно акредитирана а, такава. Но има голямо многообразие за това какво се нарича чиракуване и какво не. Думата apprenticeship в някои държави не съществува, т.е чиракуването. След това имаме стажове, интерншип. Там се работи при определен работодател, но отново няма ясна дефиниция на това, що е то стаж. И след това доброволческата дейност, която не се получава заплата, но много често това е свързано и с учене. И се стига до образователни цели и е от голяма полза за обществото. Това, което вълнува и изследователите и изготвящите политики е как, колко човека или какво е нивото на участие в черкуване, стажове и доброволска дейност. Много е трудно да се излезе с а, конкретна цифра, колко чирака има в определен момент. Може би нещо между 2 и 4 милиона – но това зависи от различните нива. Какво определя участието в а, черкуването? Економиката, тъй като работодателите са тези, които търсят определени умения, но е свързано и с финансирането, като механизъм, който съществува в страната. То също засяга участието на работодателите и участието на младите хора. Като направихме преглед на данните за стажовете, можем да кажем, че има от 4 до 6 милиона лица, които се занимават с стажуване. Но отново това варира, в зависимост от продължителността на стажа. Що се отнася до доброволците, това са млади хора, те са около милиони и половина – и това е стабилна цифра. Сега за тези цифри трудно е да се каже точно колко хора участват. Всъщност, това, което разглеждаме, е едно голямо явление и тук говорим за наистина много, многобройни групи млади хора. Така те правят преход от образование към работното място. Що се отнася до чиракуването? Има доста високо ниво на участие и след това намиране на работа и това не е изненадващо. Ако сте работодател, обикновено правите инвестиции е, в тези е, чиракуващи при вас и тогава след това бихте искали в края на периода, да искате да наймете лицето, за да може то да работи за вас и да се върнете част от тези разходи. Искате тези хора да са при вас, за да можете да се отползва на организацията. Така че има високо ниво на успеваемост. Има обаче отпадащи. Трудно обаче да се види какво е нивото или какъв е процента на тези отпадащи. Държавите работят по този въпрос. В момента да видят какво предизвиква отпадането и как може човек да е, разгледа тази тенденция, да види е, дали това е свързано с е, квалификацията, която ще се придобие, дали е сложен курса. Често обаче хората отпадат, защото си намират е, заетост, намират си работно място което може би не е толкова, не изисква толкова добри умения, колкото те биха придобили и място биха си намерили след края на обучението. Та след това чиракуване хората, младите хора всъщност, могат да преминат към професионалния живот, учат се на работното място, И така, що се отнася до стажовете сега, нещата тук са много различни. Има различни стажове. Някои са част от курсове от различни типове. Например, университетите много често искат студентите да са или част от стаж, за да имат пригодност за заетост. За работодателите това пък е нещо като пробационен период или изпитателен период, за да видите дали лицето след това ще може да работи при вас. Стажовете, върху които се съсредоточихме ние, са онези, при които стажа не е свързан с определено търсене. Просто за придобиване на умения. И тук не, има много неизвестни. Наричаме ги стажове на отворения пазар. Е, трудно е да се разбере дали те в крайна сметка водят до заетостта, която се цели. Онези обаче, които се занимават с тези стажове или се записват на стажове, всъщност се радват е, на създаване на контакти, е, Онези, които завършват стажовете, наистина смятат, че те са били полезни. Доброволческата дейност. Там трудно знаем какви са уменията, които се придобиват, но пък има доказателства, които показват, може би младите хора така могат да покажат, че поемат отговорност, или са поемали отговорност и потенциално това може да бъде много полезно. Извинявайте. Както казах по-рано, смятам, че цялостната картина е положителна. Но има някои предизвикателства, които според мен са известни и които а, организациите се опитват да преодолеят. На първо място, дали това е форма на ефтин работна ръка, с която се заместват възрастните работници. Това е риск, свързан с стажовете. Има също безпокойства, що се отнася до качеството на обучението, дали то е полезно, дали е такова, каквото би трябвало да бъде. Има доста въпроси, свързани с равноправния достъп до качествени стажове. Тези въпроси не са толкова силно изразени, що се отнася а, до черекуването. Ние не можахме да установим доказателства, че има някакво системно нарушаване на изискванията в тази сфера. И какво обучение се осигурява. Има разлика в заплащането, обаче на което ще се спра по-късно. Що се отнася е, до стажовете, няма много добро регулиране, не знаем какво точно става, какви са възможностите за учене там, какви са условията на заетост и прочие. Няма много а, информация за това какво става по време на стажовете но е, има някои индикации, че това е, е по-скоро положителен опит. Що се отнася до доброволческата дейност, ние не знаем а, е, какви умения се придобиват а, по този начин. Това е а, социална полезна дейност, това е начин да се помогне на хората да направят плавен преход от учебното заведение до работното място. Това е а, сфера, в която е необходимо да се потърси повече информация. Как да се наблегне на положителните аспекти на чиракуването, стажовете и доброволческата дейност. Говори се а, за рамки за качество. В някои отношения а, те дават а, какви да бъдат минималните условия, които трябва да се изпълняват, а, за да има полза за всички, а, които са ангажирани в тези форми на обучение. Що се отнася до чиракуването, има много различни нормативни документи, но остават и въпроси дали да има сключване на трудов договор, дали чиракуващия трябва да получава заплащане, в какъв размер. Тези въпроси са отворени в голяма степен. Има голямо многообразие в Европейския съюз в системите за чиракуване в държавите от Европейския съюз. Има и рамки, които са свързани с стажовете и доброволческата дейност. Признава се, че трябва да има обучение и че по някакъв начин трябва да бъде признато това обучение, да има някакво акредитиране. Има въпроси какво може да бъде считано за справедливо ниво на заплащане за лица, които чиракуват или са на стаж. И дали има ограничения които по този начин се налагат на лица, които иначе биха могли да имат достъп до и стажове. Тоест, вижда се, че има все още какво да се направи за доразвиването на политиката в тези сфери. Дефинициите не са твърдо утвърдени, въпреки че Европейската комисия предлага такива Определения за чиракуването и стажовете, но това са форми, които се разглеждат като положителни, както от страна на работодателите, така и на лицата, които са чиракуващи или стажанти. тъй като по този начин те научават повече на работното място, придобиват умения, които се търсят на пазара на труда. Има доста въпроси по какъв начин да се ангажират различни видове работодатели, не да се ограничаваме само до традиционните такива. Искаме по-широко участие на работодателите и в частност по-голямо ангажиране на малките и средни предприятия, тъй като това е сектора, от който ще зависи Европа в голяма степен в бъдеще че в професии, които са от високо качество, са много търсени, много повече са лицата, които кандидатстват за подобни форми на чиракуване, отколкото е предлагането. Как да се гарантира качеството на придобитите знания на работното място и как се установяват връзки между социалните партньори. по отношение на осъществяването на черекуването. В тази сфера може да се помисли за по-добро управление. Чиракуването винаги дава високи резултати, има реално придобиване на знания, има неща, които лицата, които участват в тези форми, те получават много добри познания. Те могат да получават възнаграждения в някои случаи, но това ограничава възможностите на някои групи да участват, ограничава и възможностите им да се възползват от чиракуването, защото нямат възможност да се отворят пред тях онези врати, които ще доведат до намиране на работа. В доброволческата дейност също може да се говори за това, че тя е един, една възможност за преход и трябва да се признава в известен смисъл – да се възнаграждава по този начин. Аз съм изследовател и затова искам да подчертая, че има търсене и а, за повече изследвания в тази сфера. Това са горещи теми в момента на Европейския, за Европейския съюз. Пазарът на труда винаги е изпълнен с много предизвикателства, особено за младите хора. И тези форми отварят много врати пред младите хора, помагат им да придобият важни умения, които ги правят пригодни за заетост. И това е важно за сега и за в бъдеще. В Европа като цяло има множество различни дейности и, както казах и по-рано, има различни варианти, които ни помагат да придобием умения в много различни области, да придобием повече знания и което намира отражение в различните рамки за качество, които се разработват в момента. Накрая искам да ви благодаря за вниманието. На екрана виждате а, линк към доклада, ако искате да получите допълнителна информация. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за вашата работа, за тази презентация. Сега ще се обърна към представителите на координаторите на политическите групи за да видя дали имат въпроси. От ЕНП няма. Господин Павел от групата на социалистите и демократите има дума. Благодаря за презентацията, благодаря за вашата работа. Данните са много интересни. Искам да поставя няколко въпроса за признаването на квалификацията. Вие казахте, че могат да бъдат извършени различни експерименти в държавите членки. В държавите членки има най-разнообразни подходи. Можете ли да дадете някои добри примери за признаването на квалификацията? По какъв начин те се прилагат по един позитивен начин от работодателите и работещите? На второ място Считате ли, че сертификацията може да допринесе за това хората да се намерят по-лесно работа, по-качествена работа? Причините за отпадането. Виждам, че е висок процента на отпадащите. Можете ли да ни кажете защо съществува този проблем, откъде тръгва? защо хората отпадат от това обучение, свързано с работното място, дали защото няма заплащане или пък, че заплащането е ниско, или защото намират по-добри дейности, като, например, работа. И като изследовател имам въпрос към вас. Може ли да се говори за потребности, защо те се насочват към чиракуване, стажове или доброволческа дейност, защо те не участват в тези форми, за да подобрият, подобрят своите умения и съответно качеството на живота. От Алде е следващият оратор, госпожа Влабалкова. Аз ще изразя по-философски подход, на мен ми лисват някои конкретни примери. Споменаване на конкретни програми или пък схеми, които работят. Трябва да сме откровени. Ние искаме да видим нещо на практика, нещо конкретно. Може да кажете кои са най-добрите държави членки, кои са най-изостаналите държави членки, Нека да сме по-конкретни. Ако сте забелязали нещо по време на вашето изследване, би било добре да ни го представите. На второ място има голяма въпросителна. И тук а, не искам да навлизам в политически дискусии, защото няма да постигнем съгласие на този терен. Дали да има платени или неплатени стажове. Ако сме съгласни с дефиницията, че стажовете са полезни за намирането на работни места за младите хора и че това е нещо необходимо, за да могат те да направят по-плавен преход от учебната скамейка до работното място. Аз бих платила всички разходи на младите хора, не бих искала те да плащат за пътни или пък други разходи, да бъдат поети всички техни разходи, но не виждам защо трябва да им се предлага заплащане, защото това е възможност младите хора да научат нещо. В а, тази връзка два въпроса. Дали сте разговаряли с, с заинтересовани страни, сигурно сте говорили с млади хора. Има някаква разлика по начина, по който отговарят младите хора, според това дали стажът, в който участват, е платен или не. Различен ли е подходът? Може ли да се извлече някакво заключение? И на второ място, има ли а, систематично злоупотребяване с чаракуването и стажовете? Безпокойството да не се а, дава заплащане, че може да се стигне до злоупотреби. Имате ли някакви доказателства, че има а, систематично нарушаване или злоупотреби? в Европа е необходимо да се подобри заетостта сред младите хора, да се помогне на младите хора и дори когато не се заплаща за техния труд, за мен това не е проблем. Благодаря ти, Мартина. От Гуе, господин Силикиотис, ще говоря на гръцки. Искам да благодаря на експертите за това проучване. И, както беше казано, преди това става дума най-вече за политически теми. Бяхме свидетели на економическата криза, на политиката на строги економии и последиците от нея. И постепенно се движим към средновековието, що се намира или по-скоро, що се отнася до е, света на труда в Гърция, съм свидетел на много такива случаи. Работни места за младите хора, там бяха разкрити и всъщност много положително е обстоятелството, че в това проучване се вземат предвид точно тези неща, нови работни места, места за практиканти и така нататък. Но, за съжаление, не се представят тенденциите в цифри. Представят се други цифри, 4 до 6 милиона млади хора, може би и повече, но сме изправени пред много факти, които будят загриженост. Много често тези практики са неплатени, не се спазват правата на труда там. Знаем това от нашата страна, а и от други страни, че много често тези практики са обект на злоупотреба. Младите хора просто се използват като ефтина работна ръка. И се твърди, че много, които са приключили своята практика, намират и работа, обаче това не е нещо, което трябва да се разбира като автоматично, че всеки практикант след това е назначен. практикантите са изложени на силен натиск. Много често става дума за абсолвенти от университети, които се използват за работа срещу минимално заплащане като ефтина работна ръка. Ние наистина трябва да признаем, че много често се извършват злоупотреби. Тези хора са обект на злоупотреба, обаче нямаме законова рамка за практиките. В много държави членки това е така. При професионалното обучение обаче има гарантирани права, има и правна рамка. Виждаме обаче, че много млади хора прекъсват професионалното си обучение. И това е въпрос към изследователите и експертите. След проучването, което беше проведено, видяхте ли, установихте ли, че има страна, в която практиките са много добре гарантирани. Имам предвид като права на работниците, в случая на практикантите. И може би най-важният въпрос дали тези практики осигуряват след това работно място. Искам да попитам дали има такива резултати в някои държави членки. Господин Мартан от НСА. Съвсем накратко, аз имам впечатление, че Заглавието като че ли не е много добре, като че ли е, тук се прави опит е, за смесване на чиракуване, стажове и доброволческа дейност и това са съвсем различни неща. Чиракуването е нещо, което е свързано с предаване на знания на млад човек. И възниква въпросът дали ние авторизираме е, че ръкуването от 14 или от 16 години, дали това са много млади хора, всъщност какво може да се преподаде на един 14 годишен всъщност може да има най-различни видове чаракуване в ресторантите, в строежите и така нататък. Всъщност едно чаракуване се е, отнася за младите хора и става дума за преподаване на занаят стажовете не. Стажовете всъщност представляват е, възможност за прилагане на вече придобити знания и да се е, сравни това, което сте е, научили с реалността в економическия свят в предприятията. Очевидно, един стаж вече е насочен към по-възрастни, към хора, които имат някакво образование, завършено с диплом. И е, това на въпроса на Мартина. Наистина един 14-16 годишен, е, тук възниква въпроса защо трябва да му плащам. Но след като имаме е, стажант, който изисква определена възраст, тук вече тези хора трябва да получават заплащане. Що се отнася до доброволците, това засяга всички, всички възрастни могат да бъдат доброволци на 18 години, на 40, на 45 години. Всъщност това е по-скоро някаква страст да се събира опит и да се предава опит, независимо каква област има най-различни области, например в областите, където има нужда от доброволческа дейност. Всъщност е, това са три различни стратегии, насочени към различни групи. Въпреки това, господин професор, вие казахте, че някои е, страни имат различни методи. В е, Франция, например, имаме договор за чиракуване, за стажуване, а що се отнася до доброволците, не мога да кажа, че има някакви инциденти. Вие казахте, че ви е трудно да събирате информация и си представям, че в 27 страни нещата съвсем не се разглеждат по един и същи начин, но аз искам да ви благодаря вие а, е, обаче искам да посоча, че а, е, твърдите, че въпреки различните условия, въпреки различните целеви групи, групи е, това прави пазара на труда много ефикасен. Обаче нека да правим разлика между чиракуването, стажовете и доброволческата дейност. Това са неща, които не са сравними помежду си. Благодаря. Благодаря. Имате отново думата за да можете да реагирате на коментарите и на зададените въпроси. Благодаря ви. Да, имаше доста трудни въпроси. Не съм убеден, че ще мога да отговоря на всички, но ще положа максимални усилия. Практиката е различна. Ние искахме да установим какво а, има в а, тази сфера, която вече е написано, какви са добрите практики, е въпрос, който ще изисква по-различно изследване. Когато говорим за чиракуването, можем да кажем, че Германия е носител на най-добрите практики. Но Индустриалните отношения в Европа се различават, така че е трудно да се прави сравнение. Въпроса за добрата практика е доста чувствителен. Необходимо е да се направят допълнителни изследвания в конкретния национален контекст. Сертифицирането е важно, според мен, тъй като младите хора имат затруднения на пазара на труда. Затова, ако имате такъв сертификат за участие в чаракуване или стаж, това би било полезно. Обикновено стажовете и доброволческата дейност са много кратки. Трябва да се помисли какво може да се направи там. Има разходи, за онези, които участват в стажове и доброволческа дейност и акредитирането може да създаде някои затруднения. Въпросът за отпадането беше извършено проучване в някои подбрани държави. Основната причина е здравословна бременност, понякога стандартът не отговаря на възможностите на кандидата, т.е. при подбора нещо не е направено както трябва. Освен това, понякога чиракуването се извършва в, в сектор, който предлага ниско заплащане. И понякога, когато възникне по-добра възможност, която а, предлага заплащане, да речем едно допълнително евро на час, хората се възползват от а, а, тази възможност. Някои а, държави са разработили политики за справяне с отпадането от схемата. Има 75-80% понякога, Понякога а, хората решават, че не са направили верния избор и за това решават да се откажат. Очевидно е, че тези високи проценти на отпаднали а, показват, че има нещо, което не действа добре в системата. В много страни а, проблемът е, че не се предлага достатъчно места за чираци и стъжанти. Затова те правят по-внимателен подбор, избират онези, които отговарят на потребностите им. По какъв начин да се подобри достъпа до места за чиракуване значи, и стажове, как да се подобри достъпа също за хора в неравностойно положение. Тук също има проблем. Имаше други въпроси. Става дума за проучване за това какво съществува към момента на равнище Европейски съюз. Ако има допълнително проучване, можем да излезем с по-конкретни примери за това какви са относително добрите практики. Дали трябва да се заплащат чиракуването и стажовете? Това е чувствителен въпрос. Ако се плаща за стажовете, тогава шансовете на... за предлагане на повече стажове ще намалеят. Но от друга страна, ако няма заплащане, някои групи няма да могат да получат достъп до такива стажове, особено в сектори, които са в столиците, където има високи жилищни разходи. Макар, че стажовете биха били полезни. Но често те се предлагат на места, където разходите са доста високи. Но не всички стажове би трябвало да се заплащат. Може да се възползвате от един стаж. Трябва да се намери механизъм за гарантиране на достъпа, да има някаква форма на финансиране от страна на работодателите, за да се улесни този процес. Процес в проучването ние не сме установили системни нарушения или злоупотреби. Но установяваме, че не са намерени такива доказателства и в други проучвания, които сме разгледали. Има само някои изолирани случаи. Също се отнася и за системата на чиракуването, тъй като тя е относително добре развита. Работодателите също имат своята роля при подбора на стажантите. Да, може да има някои злоупотреби, но ние не установихме по време на нашето изследване, че има някакъв сериозен проблем. Що се отнася до третата група въпроси? Економическата криза засяга предлагането на места за черекуване и стажове. Защото ако сега предлагате възможности за черекуване, това е важно, и за в бъдеще, тъй като ще се развият умения и така ще се запълни недостига на умения на пазара на труда в бъдеще. Затова трябва да се реши въпроса, свързан с предлагането на места за черекуване от страна на работодателите. В нашето изследване не сме намерили доказателства за системно злоупотребяване с тези а, форми или на нарушаване на правата на чираците. По последната група въпроси става дума за три действително много различни дейности – но е интересно да бъдат групирани в някои отношения, тъй като те всички са свързани с прехода на младите хора от образованието към пазара на труда и са от изключителна важност, за да могат те да придобият опит, да станат пригодни за заетост чрез придобиването на умения, които се търсят от работодателите. Има въпроси, свързани с качеството, но хората кандидатстват по различни причини за участие в доброволческа дейност също, тъй като те придобиват и там опит. Или пък защото обичат да се занимават с конкретен въпрос. Често те придобиват нужните умения, които ги правят по-желани от работодателите. Уменията, които се ценят. Тоест има известна връзка между трите форми. Съжалявам, че може би не отговорих на всички въпроси. Доказателствата са такива, че има добро развитие в сферата на черакуването, но може би по отношение на доброволческата дейност и стажовете, нещата са разнообразни в Европа. Надявам се, че успях в известна степен поне да отговоря на поставените въпроси. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Ще продължим да работим по тази тематика през едните месеци и години. Опитваме се да намерим начин да намалим безработицата, за да видим какво изисква и бизнеса. Нещата са различни от положението преди 20, 30, 40 години. Светът се промени, и това трябва да се вземе предвид. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. И това е едно представяне от страна на Европейската комисия. Работа, която вчера е приключила, ако не бъркам, за изменение на енергиен регламент от 2015 година. Давам думата на госпожа Цукова Тошева, което ще представи работата на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Ще представя третото изменение към делегирания регламент по член 14.1 от регламента регламента Социалния фонд. Става дума за прилагане на ангажимента на комисията да направи така, че да работим все повече към един бюджет, фокусиран върху резултатите и да се използват опростени изчисления на разходите, ще доведе до а, упростяване на процеса. Така ще има и по-бързо прилагане, по-бързи плащания между бенефициарите и управляващите органи, ще се намали нивото на грешката или процента на грешката, както и административната тежест за бенефициарите по тези фондове. 14.1 като член от социалния фонд говори за общи суми или за единични разходи и еднократни суми. Те се плащат от държавите членки. Има различни ползи от този член и аз мога да подчертая, че има правна сигурност в държавите членки, имайки предвид управляващите органи, комисията, държавите членки тъй като Европейската комисия няма да успорва методологията или сумата по опростеното разчитане на разходите по делегирания акт. Това се дължи на факта, че методологията и нивото на тези упростени опции са обсъдени с двустранно и с държавите членки и в работни групи. Втората полза всъщност е, че по този начин даваме възможност за по-малко одит, т.е. намаляваме одита само към проверка на резултатите и тогава разплащаме или възстановяваме. Националните органи на държавите членки имат пълна свобода да преценят дали ще прилагат същата единична цена към бенефициарите или използват други методи за изчисляване и други методи за разплащане. Има още една полза че тези опростени разходи могат е, да се използват и при обществените поръчки. Държавите членки е, обаче трябва да се отчитат е, само с опростен отчет пред нас. Това е пореден акт, прият през 15-та година, юли, 9 юли. Основната част е същата. Моделът е да актуализираме само анексите, в третото изменение на делегирания акт виждаме всички опростени е, разходни варианти за всяка една от държавите членки до момента. Тоест няма нужда човек да се връща към предишните изменения на делегирания акт. Започнахме с единичните разходи за Швеция, за четири вида операции и една за Франция. След това първото изменение през март 2016 година имахме пет нови единични а, цени за Чехия и две за Белгия. Второто изменение октомври миналата година добавихме допълнителни единични разходи за Чешката република и нови възможности за Малта, Италия, Словакия, Германия и Нидерландия. Днес е третото изменение. Да, права сте. Само вчера, всъщност едва вчера бе прието. Отново имаме изменения по искане на Швеция. Не всички, но някои от разходите за тях. Нови са въведени за Чехия, Малта, Италия, Словакия, Австрия, Литва, Польша и Румъния. Има нови еднократни общи суми за техническо подпомагане за Нидерландия, което е нещо ново. И още нещо ново тук при това изменение е, че за първи път предлагаме опростени разходи за образованието на ниво Европейски съюз. И така сега малко по-подробно за Швеция изменението включва всички разходи по е, операцията. Преди включвахме само разходите за назначените кадри, както и дневните и командировачните на участниците. За Чехия имаме три нови е, разхода, които са свързани с е, приобщаващата подкрепа за сферата на образованието. В Малта тези разходи са за обучение на а, служители в предприятия. В Италия има три нови такива за образователни а, модули за възрастни и за млади в неблагоприятно положение. След това имаме езиково обучение и стажове. След това имаме оперативните програми за младите хора, регионалните оперативни програми, разширяване на такива за индустриални докторантури, регионални програми. За Словакия има нова цена за помощник-учител и за почасова ставка на преподаватели за Нидерландия имаме обща сума за техническо подпомагане, което се основава на прилагането на оперативната програма. В Австрия отново образователния сектор, а, заплащане на част за преподаватели. За Литва имаме 4, свързани с професионалното обучение, разбито по продължителността и неформалното професионално обучение. За Полша единични разходи за транснационална мобилност, която предоставя стажове и а, работ, опит на работното място за младите хора, Румъния, суми, които се плащат на работодатели за това, че наймат а, определени категории работещи. Искам да кажа няколко по-конкретни думи за нещо ново. Това са а, упростените разходи за образованието. Първо, имаме 26 държави членки, които са включени. Използваме данни на Евростат Дания и Гърция нямахме достатъчно добри данни. След това имаме покриване на разходите на участник годишно за различните нива образование, имайки предвид националната класификация на образователните степени. Също така даваме възможност за записване на 2-3 етапа по време на годината и всичко се основа на националните процедури. Държавите членки могат да поискат възстановяване на тази сума от комисията без допълнителни а, доказателства, освен, разбира се, доказателството, че такива хора са се записали. А, също така, държавите членки могат да възстановяват суми на бенефициари по друг начин, т.е. максимално упростяване и гъвкавост за самите държави членки. За първи път предлагаме е, тази опция на европейско ниво и смятаме, че ще има и други възможности да въведем такива единични упростени разходи с изменение към делегирания регламент. Мога да обявя, че вече имаме голям интерес за четвърто изменение на този делегиран регламент и най-вероятно това ще бъде през идните месеци. Там включим Германия, Кипър и Франция и пето такова имаме в момента, извинете, 13 държави членки, които са включени с упростените единични разходи за националните а, дейности. С Кипър ще станат 14. Смятаме, че този делегиран акт и споразумението с държавите членки за опростените единични разходи, които да са общни или на единица, един от най-добрите варианти и за да покажем, че упростяването е възможно. Административната тежест за националните органи на властта може да бъде намалена по този начин оперативните програми и дейностите, свързани с тези упростени разходни е, суми, всъщност ще включат 6,7 милиона. Преди края на годината се надяваме да направим още едно представене с три нови държави членки. Работим с още някои в момента и сме готови за нов такъв делегиран регламент, когато нещата се изяснат. Благодаря. И аз ви благодаря. Много работа наистина е свършена, преди да се стигне до упростена процедура, но мисля, че си струва. И от финансова гледна точка. ако ми позволите, бих казала също така, че това показва, че една по- тясно свързана Европа е от полза за всички държави членки. Или нали, някакви коментари от колегите? Ако не, ви благодаря. Закривам днешното заседание. 28 септември е следващото ни заседание. Ще получите дневния ред. Благодаря и приятна вечер.